Скъпи колеги, предлагам да започнем работа. Все още не всички са тук, но дневният ред е натоварен и затова предпочитам да не губя време. И така, вие е, видяхте е, проект от дневния ред. Бих искал да предложа уточнения. Не промени, а уточнения в какъв ред ще разглеждаме въпросите днес. Ще започнем с доклада на господин Гайер, защото е, големи международни телевизии дойдоха за да го заснемат в началото на заседанието. Затова започваме с днешния доклад, номер 10. След това пристъпваме към доклада на Барбара Матера, кое е тук тя. Да, да, ние веднага ще се спрем на вашия доклад след доклад на господин Гайер по ваше искане и ще е, е, се постараем да се занимаем с е, многогодишната финансова рамка и преговорите по нея преди 10.40, защото тогава Раймер Бъге трябва да напусне заседанието. Ако нямате възражения, ще е, работим по този начин. И е, е, заедно с вас искам да споделя радостта си от Международния ден на жената, 8 март е, и да поздравя е, всички жени, които ни оказват чест със своето присъствие, със своите техните компетенции, с тяхната ефективност и с техния личен чар. И е нормално да можем да честваме жените поне през високосни години, един ден в годината. И така, втора точка, съобщение на председателя. Искам да ви съобщя, че тъй като няма никакви възражения по делегирания правен акт, е, с който се изключва Сирия от е, заемите за Европейската инвестиционна банка. Ние приемаме, че това предложение се приема. Освен това, за ваше сведение, службите на Европейския парламент е, предприемат експеримент – е, експеримент е, в работата на е, специален комитет за изоставянето на хартията в ерата на електронната търговия, на електронната кореспонденция и прочие. И ние имаме право като бюджетна комисия, защото този експеримент засяга всички парламентарни комисии, да получим в рамките на експеримента 6 телефона iPad. Е, така че няколко члена на комисията няколко седмици могат да използват е, тези телефони, ако в замяна на това поемат ангажимента да не напишат и да не прочитат нито един лист хартия междувременно е, приемам кандидатури и аз ще избера е, кои са кандидатите. Координаторите също ще имат право на избор, ако има повече кандидати, отколкото са броя на айфоните. Искам да ви напомня, че на последното си заседание координаторите се споразумяха да пристъпят към назначения. Ашвард от групата на консерваторите беше назначен като докладчик за борбата срещу злоупотребите и ще отговаря за програмите Фискас, Херкулес 3 и Периклес. И освен това ще бъде докладчик за становище по Европейската програма за статистика. Сидония, докладчик за становище по програмата Ерасмус за всички. И Надежда Ненски е докладчик за становище по ИПА-2, инструмента за предприсъединителни фондове и доклада по инициатива на АФЕТ по разширението и стратегическите интереси на Европейския съюз. Междувременно нашия колега Абат напусна комисията по бюджет. Ние, разбира се, съжаляваме за това, обаче го замести господин Козловски, който е сред нас тази сутрин, а не, още го няма. Добре. Така. И а, така. А, господин Козловски, също член а, на, всъщност е член на, на, на Народната партия. Така. Той беше всъщност а, а, е, Козловски заменя, замества, замества е, цитирания преди това депутат и той ще отговаря за външна политика по това, което в момента се чете от председателя. И го замества също така е, от Мария Кавайо по становището за Галилео. Така, това бяха съобщенията на председателя по трета точка. Одобрение на протокола от заседанието от 6 февруари и е, съобразно нашия навик, ако е, няма възражения до края на сутрешното заседание, протокола се приема. И е, пристъпваме така направо към 10 точка. 10 точка от дневния ред която засяга Европейския социален фонд и давам думата на нашия докладчик господин Гайер е, под е, светлините на телевизията. Благодаря, господин председател. Благодаря и за вашата отзивчивост и готовността да преместим по-напред е, темата Европейски социален фонд ние ще подготвим становище за е, Комисията по заетост и социални въпроси. Причината е нова директива за Европейския социален фонд за предстоящия период – 25 милиона е, са безработните, около 113 милиона по предварителни оценки са хората, които живеят на прага на бедността или под този праг. Така че е, Става дума за това в рамките на Европейския социален фонд е, да се насърчат мероприятия, мерки, които ние и до този момент е, сме насърчавали, но по един по-рационален начин, за да се увеличи производителността, за да се насърчи заетостта, особено по демографски и регионален признак, там където е, потребностите са особено остри инвестиции, образование, учене през целия живот, е, борба срещу бедността, подобряване на институционалния капацитет, е, по-добра ефективност, по-висока ефективност на публичната администрация. Това са неща, които е, са свързани с Европейския социален фонд. И когато погледнем как точно е, се управляват фондовете и средствата в тях, можем да кажем, че имаме достатъчно положителни примери и практики, които са показали, че чрез подобряване на административния капацитет може да се постигне много и по отношение на социалната политика и политиката на заетост. Е, това са е, определени е, приоритети, които естествено трябва да се насочат към определени региони. Въпросът е, е къде е, са най-големите потребности, как точно да се определят е, регионите, които са най-силно застрашени от тези нежелани социални явления, за които говорих, и как да насърчим е, социалната интеграция и реинтеграцията на хората в пазара на труда. Кохезионната политика предвижда е, също редица мерки в това отношение. Около 25% от е, средствата в Европейския социален фонд е, са предвидени за по-слабо развитите региони, а 52% от същите тези средства са предвидени всъщност за добре е, силно развити региони. Това очевидно е противоречие и в това отношение и колегите от е, Комисията по заетостта не е убедена, че това именно е правилният модел. Би трябвало да се премисли за едно преразпределяне на средствата между регионите регионите в нашия Европейски съюз не би трябвало да бъдат изоставяни, когато става дума за пълна заетост. Това е и тезата на колегите от Комисията за регионално развитие. Така че от една страна бихме могли да се ограничим върху членове 13, 14 и 15 там става дума именно за е, финансовото е, управление на средствата в рамките на администрацията. Аз вече съм се е, занимал с тези текстове. Вътре едва ли има някакви изненади, но по отношение на финансирането, мисля, че можем да направим една голяма крачка напред, тъй като комисията говори за едни общи суми, а как точно в рамките на отделните проекти Европейския социален фонд ще разпределя средствата между кандидатите, да кажем неправителствени организации и други, които също започват да работят в областта на заетостта. Това би трябвало да остане в компетенциите на фонда, но разходите ще се възстановяват, така да се каже, като общи суми. Освен това, разпределянето на риска между собствените финансови ресурси и капиталовите инвестиции е един много важен момент. Ние не спорим за това дали намираме за добри наличните финансови инструменти, но не споделяме непременно виждането, че е, не бива да се поставят определени изисквания към държавите членки по отношение на отчитането, на подаването на информация и на контрола. Да, е, ние можем да делегираме определени компетенции на комисията, е, които обаче винаги можем и да откажем, е, когато става дума за правния акт. Така че, ако решим, че това се налага, ние бихме могли още веднъж да поемем, така да се каже, отговорността по отношение на правния акт. Може би би било хубаво да проведем още веднъж една по-подробна и задълбочена дискусия е, именно по въпроса делегирани актове тук в комисията. Сега, по същество, какво трябва да се насърчава? В никакъв случай няма да ви внушавам, че тази или онази мярка е по-подходяща за насърчаване на заедостта в Европа. Но какви са целите за насърчаване по отношение на определени средства, които са предвидени именно за това? Ето, тук е, трябва много добре да помислим и смятам, че имаме право да се намесим. Европейския социален фонд разполага със средства, има една нова програма за социални иновации е, ще обсъждаме днес е, и е, тази тема. Е, докладчик е колегата ми, Така че трябва да очертаем много добре границите на Европейския социален фонд и останалите финансови инструменти, с които разполагаме. Да, е СФ би могъл да изгради една по, така да се каже, стройна структура и е, по този начин също така ефективно да изпълнява целите и задачите, които ще му се възложат. Господин Шовиян, благодаря. Thank you. Господин председател, аз съм съгласен с последните изречения на докладчика, както и с останалото. Искам да се опитам да представя сбито нашия възглед по тези въпроси. Европейския социален фонд съществува от години, но безработицата също съществува от години и заради това трябва да се зададем въпроса доколко се използва този фонд и дали той се използва целесъобразно защото е, трябва да е, се използва фонда така, че да се постигат целите, за които е създаден. Е, социалния фонд, както и безработицата, пораждат въпроси и съответно ние трябва да отговорим на въпроса дали всичко работи както трябва защото е, промяната е лъч на надежда за нас. С други думи, ние се надяваме, че за бъдеще е, използването на фонда ще бъде по-ефективно. Програмата 2020 е, е нашата цел и ние трябва да приспособяваме средствата отпуснати по фонда към тези цел – но е, тъй като няма конкретен бюджет, ние трябва да го прилагаме по този начин. Аз съм съгласен с целите на комисията, а именно да се е, сближи, да се, да се уеднаквят правилниците, по които се управляват сходни фондове кохезионната политика, е, фондовете за регионално развитие. Е, това са е, фондове, по които правилниците трябва да са, бъдат сходни. Мисля, че това се отнася и за фонда за развитие на селските райони. Въобще трите фонда трябва да бъдат едно цяло, но е, трима различни комисари е, отговарят за тези три фонда и това не е благоприятно за самите фондове. Е, и следователно ние не можем да очакваме никакъв явен напредък през следващите години. Има известна надежда, защото комисията изработва контролни механизми, за да може да се прецени до каква степен и за какви мерки Националните държави и регионите използват тези фондове. Така или иначе се търси отговор на проблема за безработицата, защото крайната цел на тези фондове трябва да бъде намаление на безработицата. Независимо от това обаче, ние съзираме рискове. Рисковете са свързани преди всичко с контрола. За да има контрол, трябва регионите да предоставят повече данни. Така иначе ние оставаме с впечатлението, че макар, че всички говорят за упростяване на е, използването на фондовете, няма е, никакво упростяване, поне по силата на тези проекти. Едновременно с това имаме е, чувството, че е, административните задачи нарастват. Това е позицията на Народната партия. И аз мисля, че е, когато стане готов доклада и когато изслушаме докладчика, е, ще е, преценим доколко ще можем да го подкрепим и съответно ще видим доколко компетентната социална комисия ще ни подкрепи. Още е рано да се говори за цифри. Е, за цифри ще се говори, е, когато се е, обсъжда многогодишната финансова рамка. Благодаря, господин Ашу, казва председателя господин Годманес. Ще се опитам да говоря на немски. Това, което бих предложил и препоръчал на докладчика е да погледнем назад. В началото на февруари имаше редица събития, които трябва да анализираме. Какво установяваме? По отношение на освояване на средствата от Европейския социален фонд има страни, които са отличници и други, които са на последно място има страни, които само до 18-19% са освоили от средствата, които а, са им предоставени на практика. И други, които, а, при които процента на освояване е над 50%. Той то е и много повече, и 90%. Тоест, всичко това трябва да се обясни на комисията, защото тези разлики са нещо много неприятно. На какво се дължат е, тези различия 6 години след като е, ние работим по тази схема? И освен това, като погледнем е, числата, установяваме, че става дума за интегриране. Има подпрограми, така наречената мека програма, в която хората се квалифицират понякога едни и същи безработни преминават през различни е, форми на професионална квалификация два пъти, три пъти и това е така наречената софт програма, мека програма. И има едни други програми, които се наричат инфраструктура за човешки ресурси. И там нещата са три пъти по-зле. При най-добрите страни, при отличниците, виждаме процент 60, т.е. те освояват средствата, изграждат е, центрове за обучение, за квалификация или някакви учебни заведения, някакви училища, а пък други са някъде на опашката. И затова трябва да преценим в кои случаи средствата се изразходват е, целесообразно, правилно. Е, значи при първата група от програми и е, тези средства, които са отпуснати, установяваме, че два пъти, три пъти, пет пъти преквалифицират някакви хора, предлагат им разни обучения, но те все още са безработни. А при втората програма, там където става дума за интегриране, имаме освояване от 60%. Дори и 2% освояване е, в рамките на социалния фонд, е, в сравнение, да кажем, с кохезионния фонд или с някои други фондове, вече ни се струват приемливи. Всичко е въпрос на сравнение. Но нека сега да се спра и на това, което вие посочихте. Какъв е процента на безработицата в определените страни? Какъв е процента на средствата допринесли за намаляване на безработицата? Средства, които са взети от социалния фонд. Такива сравнения, такива анализи липсват. Може би някой някъде ги държи тези анализи възложил ги е, направени са, обаче ние не сме ги виждали. След един определен период от време, две години, три години, трябва да получим именно заключенията от подобни анализи процент на освояването при този фонд толкова и толкова, процент на освояването при тези програми толкова и толкова. Какво става всъщност 5% за всичките тия 7 години в рамките на Европейския социален фонд са твърде слаба, слаб резултат. Трябва да помислим къде какво не е вред. Благодаря. Господин докладчик, искате ли да отговорите? Пита председателят. Господин Гайер. Да. Господин председател, съвсем накратко, няма да ви е, губя повече време. За момента много благодаря на колегите Шориан и Гутман. Да, очевидно темата е по-широка, не само тези три члена, които споменах, се отнасят до дейността на Европейския социален фонд. Естествено, трябва да се задълбочим и в процентите на освояване и други индикатори в рамките на ЕСФ. Ще видим как колегите от Комисията по заедостта ще реагират на такива предложения. Ще се опитам да съгласувам нашите позиции с тези на докладчиците в Сянка. Да, господин Шурен, вие говорите за административното бреме, така да се каже. Това е един много дълъг път, който трябва да извървим. Мисля, че е, в някои ми, когато разполагаме вече с е, обновения Европейски социален фонд, ще помислим и за това как е, точно трябва да се развие и административната структура в регионите. Всичко това естествено трябва да се обсъди и с съвета и с комисията, така че е, административната тежест, административните разходи да не растат. Ние във всеки случай сме абсолютно единни и съгласни, що се отнася до целта не искаме бенефициерите накрая да казват неща да имам нищо общо с европейските фондове и европейските средства, защото с тях нищо не може да се направи или защото не можеш да се пребориш с бюрокрацията. Е, това е нашата задача. Трябва да видим как се развива тази бюрократична система, включително и от гледна точка на бюджетните и финансовите регламенти на отделните държави членки. Имам предвид и Германия. Обикновено две са основните фигури, така да се каже, е, в именно тези бюджетни и финансови взаимоотношения с Европейския социален фонд и между държавата член и е, Европейския социален фонд. Има си едни такива финансови менеджери, които отговарят за тези неща и когато не, те не могат да се разберат, изведнъж е, настъпва резигнация и отчаяние. В никакъв случай обаче не, проблемите не могат да се решат непременно с разширяване на бюрократичната структура и с увеличаване на административната тежест. Затова трябва да погледнем съвсем точно дали всичко по отношение на финансовото управление на средствата е наред в съответните държави членки. Дали не се върви единствено по пътя на увеличаване на администрацията и бюрокрацията. Ето това трябва да направи всеки един от нас. Бих искала да да кажа няколко думи на регионално равнище трябва да разполагаме с програми, които да се финансират от различни допълващи се фондове. Социалния фонд, Кохезионния фонд, за да може наистина тези програми да бъдат ефективни и да работим по конкретни показатели. Благодаря ви. Това беше един, едно начало на обмен на мнения по доклада, подготвен от нашия колега. Текстът ще ни бъде раздаден по-късно, на 10 май, ще разгледаме проекто доклада. До 16 май ще можете да изпратите вашите изменения. Ще приемеме доклада на заседанията си на 19 или на 20 юни, а комисията по заетостта ще го разгледа и гласу приеме или отхвърли на, а, през юли, а в, през септември докладът ще бъде внесен в пленарна зала за разглеждане. И както казах преди малко, сега Преминаваме към точка 14 от дневния ред. Продължаваме с социалните проблеми, но ще обсъдиме мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Барбара Матера. Благодаря, господин председател. исках да ви да докладвам за първото искане за средства по фонда за приспособяване към глобализация. Това е едно молба внесена от Испания, от испански предприятия. Става дума за милиони 600 хиляди евро за връщане на пазара на труда на 1038 е, работници от строителния отрасъл в региона на Валенция. Знаете, че този отрасъл пострада много вследствие на економическата криза. Има много по-малко търсене в областта на строителството и безработицата в този отрасъл нарасна значително. През септември миналата година знаете, че бяха блокирани дерогациите, които а, касаят средствата за този фонд. До този момент ние предимно финансирахме или подпомагахме предприятия и работници, които а, са жертви на изнасяне на производството извън Европейския съюз. За това затова аз включих една, един нов аспект, т.е. ние ще помолиме и ще, ще поискаме от съвета да приеме допълнителна дерогация към начина по който се разходят средствата от този фронт, фонд. Ще разгледаме Измененията могат да бъдат внесени до 13 март. Ще разгледаме тук този въпрос на 28 и след това въпросът ще бъде внесен в пленарна зала. Благодаря, господин Гудманис. Нещо не е ясно тук. До, до, до, до сега ставаше до, до сега средства се е, изплащаха следствие на проблеми, проистичащи от е, глобализацията и, е, с, и невъзможността на дадено предприятие да бъде конкурентоспособно в даден отрасъл. Но доколкото разбирам, тук не става дума за подобно, за нещо такова. В крайна сметка, сега едни строят къщи, а няма кой да купи тези къщи. Според мен това няма нищо общо с глобализацията. Така че аз не смятам, че, че, че помещи трябва да се изплащат по линията на този фонд, защото тук не става не става дума за невъзможност а, или за нелоялна конкурентоспособност, за нелоялна конкуренция и така нататък. Ако в продължение на години се строят а, сгради, къщи и така нататък и се създава един балон на недвижимата собственост, това няма нищо общо с глобализацията, така че аз няма да подкрепя подобно искане. Госпожа Андрансен, да, не. Аз Искам да се присъединя и подкрепа казаното от господин Гудманис. В крайна сметка кризата в Испания беше резултат на е, про, на проблеми и спекулация в областта на е, строителството и недвижимите имоти, така че и Смятам, че тези проблеми трябва да, бъ, да бъдат решени от испанското правителство. Не виждам защо ние трябва да наливаме средства в този отрасъл. Това не е решение на проблема. Това само ще задълбочи проблема и в крайна сметка хората, хората нямат работа, защото а, има проблеми в областта на а, недвижимата собственост и на спекулацията. Така че, а мисля, че правителството трябва да реши проблема. Искате ли, Барвара, да направите коментар по въпроса? Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на колегите. Сега, това искане е под ударите на изключителната дерогация е, която беше приета през 2009 година и всъщност ние леко променихме правилника заради економическата криза. Общината във Валенция е, поиска е, средства от този фонд не заради глобализацията. Причината беше економическата криза. Така че искането изцяло отговаря на възможността да се отпуснат средства по фонда. И е, в последствие, след януари 2012 година, е, всички е, подобни искания трябва да бъдат отправени по фонда за приспособяване към глобализацията. Сега, тук що се каза, че строителството е в криза и че е в интерес на Централното правителство да даде конкретен отговор на работниците. Вярно е обаче, че е, Европейския съюз също трябва да откликва на конкретни искания на работниците и на трудещите се. Така че е, този фонд е, е насочен към европейските граждани. И за това е, ви моля да помислите, има време преди гласуването, е, имаме време преди вота и в комисията, и в пленарна зала и се надявам през следващите дни да промените мнението си. Юта, председателя. Благодаря. Аз ще подкрепя Барбара. Знае, че е, това тревожи част от е, така, политиците на място, но и ние сме разтревожени. Ние трябва е, да осъзнаем, че сме в разгара на кризата. Е, една голяма част от е, така, и е, менеджерите и предприемачите пострадаха, точно защото банките не желаят да спазват някакви правила. Комисията не би трябвало да ни прави подобни предложения. Ако наистина някакви правила не са спазени, тогава включително и работниците би трябвало да си дадат сметка, че те сами са виновни за това, че са се поддали на, и са влезли в този балон на недвижимата собственост. Мадам Вертман a demandé la parole. Pardon, je pas vu. Госпожа Вертман е поискала думата. Благодаря. Що се отнася до Испания ще кажа, че естествено ние трябва да подкрепим гражданите не само в Испания, навсякъде. Но по отношение на Испания, позволете ми да отбележа, че е важно къде точно са изградени въпросните сгради. Защото съм имала и клиенти, включително, които о, са строили много. И след това в рамките на фин... закона за крайбрежието на Испания се казва, а тази сграда е, е неправилно построена и така нататък. Тъй, че колегата Гутман е, е прав, според мен. Трябва много добре да разграничаваме нещата. Къде става дума за криза, къде става дума за глобализация. А случая Испания е много специфичен. Там трябва много подробно да се разгледа всичко. Председателят, е, е, да, е, мисля, че действително трябва да се внесе уточнение. Както каза докладчика, правилата за отпускане на средства по фонда се променят от януари 2012 година, от 1 януари 2012 година. Искам да ви напомня графика. Така, какъв е графика? 13 март е датата, на която изтича срока за предложения за изменения. Е, и е, комисията ЕКОН ще даде становище на 14 март и на следващото заседание на нашата комисия на 21 март ще гласуваме. Е, междувременно всички ще получат допълнителните средства, които са им необходими. Председателят, благодаря на докладчика. Сега ви предлагам да пристъпим към седма точка от дневния ред, а именно преговорите върху многогодишната финансова рамка. И е, в началото искам е, да ви запозная с резултат от работата на контактната група миналата седмица. И след това ще дам думата на нашите докладчици. Е, вие знаете, че е, Европейския парламент създаде една специфична процедура, за да проследи преговорите върху многогодишната финансова рамка и за да гарантира координацията на преговорите с работата на всички останали парламентарни комисии, които трябва да разгледат и да подготвят гласуването по всички законодателни актове, които са правната основа основа за политиката, която ще се финансира при следващата многогодишна финансова рамка. Контактната група се председателства от председателя на парламента. Е, в момента това е господин Шулц. Е, контактната група е съставена от постоянни членове, е, които са от една страна екип на е, бюджетната комисия, която преговаря по многогодишната финансова рамка, а освен това и всички координатори, които са представени в бюджетната комисия, за да може всички политически групи да бъдат приобщени към воденето на преговорите. Е, и е, съобразно темата на заседанието, ние каним и други членове на парламента, може да поканим и представители на комисията. По време на заседанието, което се проведе преди няколко дни, председателят Мартин Шулц покани председателите на основните парламентарни комисии, които харчат средства и е, които са засегнати от бюджета, а именно Комисията селско стопанство, рибно стопанство, е, Комисията вътрешен пазар, регионално развитие, транспорт и заетост. А също така е, ще бъдат поканени в последствие и председатели на други комисии. Една от основните точки, която беше разгледана, беше да се отговори на въпроса как ще се водят е, преговори успоредно с парламентарните комисии, които разходват средства. Едновременно с това, дали е, предвид графика на преговорите, тези преговори трябва да се водят е, успоредно или е, трябва преговорите по бюджета да предшестват законодателната работа, или преговорите по законодателната работа да предшестват преговорите по бюджета. Сега, е, е, е оформи се единодушие, по силата на което е, законодателните комисии трябва да бъдат насърчени да е, извършват своята законодателна работа, като обаче на настоящия етап не посочват цифри. Е, защото е ясно, че ако е, всяка комисия, която извършва законодателна работа, в края на преговорите трябва да постигне споразумение по дадена политика, като например цифра срещу селско стопанство, цифра срещу регионално развитие. Ако още от сега започнат преговори по цифрите, няма да има смисъл да се водят координирани преговори. И всяка законодателна комисия ще се изкуши да заеме максимална позиция. И това може да навреди на глобалната позиция на парламента по преговорите върху бюджета в точния смисъл на думата. Така че идеята е, е законодателните комисии да отидат колкото може по-далеч в преговорите по съдържанието на законодателната работа, върху е, бъдещата законодателна дейност в областта на селското стопанство или на Европейския социален фонд, за който току-що се говори, но те е, да почакат, докато пък ние от своя страна постигнем напредък върху цифрите. Председателят на парламента Мартин Шулц възнамерява да е, дойде другата седмица и да обсъди е, този ключов въпрос с, е, представителите, с председателите на всички парламентарни комисии, когато другата седмица е, се съберем е, в Страсбург, както винаги се събираме във вторник. Докладчиците а, е, говориха помежду си, разбраха да бъдат в постоянна връзка помежду си. От друга страна, председателят а, е, Шулц съобщи, че има намерение да се възползва от е, всяка възможност за срещи с Европейския съвет или с членове на съвета или с датското председателство, е, за да е, напомня основните позиции и искания на парламента. Той вече го направи на Европейския съвет в края на миналата седмица. Изпратени текста на своето изказване – Надявам се, че всички членове на бюджетната комисия са е, получили изказването и един абзац от това изказване беше посветено на бюджета на Европейския съюз. Той говори в общ смисъл, което е нормално на настоящия етап, защото преговорите по многодишната финансова рамка не бяха в дневния ред на Европейския съвет миналата седмица. За сметка на това обаче това ще бъде е, точка в дневния ред на Европейския съвет през юни. И е, в нашия график е, е предвидено обсъждане на този важен етап, който ще се обсъжда през юни. Междувременно, съобразно това какви срещи ще се проведат през март, през април, през май, заедно с съвета по общи въпроси нашите докладчици ще ни отправят предложение. А именно, дали е необходимо и ако да, кога точно да се актуализира, да се уточни или да се промени мандата за водене на преговори които е, ни беше е, гласуван в пленарна зала е, по доклада Шуре преди няколко месеца. И ако това стане, ще се обсъди нова резолюция, която ще бъде предложена от бюджетна комисия на пленарна зала или през май, или през юни, или през юли. За момента още е рано да решаваме, но е, е, в контактната група беше прият този принцип. И е, последната точка, на която искам да се спра, е, че обсъждахме и подготовката на конференцията върху многогодишната финансова рамка. Тази конференция ще бъде и интеринституционална, и интерпарламентарна на 22 март, след около две седмици. Това е втората конференция от е, подобен вид. Вие си спомняте, че по наша инициатива е, бюджетната комисия в Европейския парламент е, в съгласие с полското председателство подобна първа конференция беше проведена през октомври миналата година. И след няколко месеца обмена на мнения, още няма същински преговори, но е, се мултиплицираха, мултиплицира се обмена на мнения и е, това е, е важен момент – е, важен повод за разширение на обмена на мнения, като в него се включат и представители на националните парламенти. С тях пряко могат да обсъждат въпроса и представители на 27-те правителства. При е, преговорите, които започнаха, Нашата комисия, бюджетната комисия, се среща само с тройката на председателството, докато на 22 март ще има представители на 27-те правителства. Така че е, това ще бъде повод ние любезно да поканим както представители на правителствата, така и представители на всички политически партии, които са представени в националните парламенти, които да кажат какво е усещането им за това, какво очакват от е, бюджета на Европейския съюз, какви трябва да бъдат приоритетите според тях, как да се финансира този бюджет, дали да се промени е, финансирането чрез собствени средства, дали комисията по собствените средства е, е единодушна помежду си или там има разногласия. Така че всичко това ще се изговори по време на тази конференция. Ние вече сме се споразумели по нейния дневен ред и по въпросника, възоснова на който е, ще се разгърне дебат. Това е, което мога да кажа за контактната група. Раймер Бъг, ако има нещо да допълни. Скъпи колеги, едва ли мога да добавя нещо повече към това, което каза нашият председател. Той описа как върви работата, какви са резултатите на контактната група. Контактната група е един добър повод да координираме вижданията си и тук в парламента. Така, докладчиците по международната финансова рамка се срещат е, е, в четвъртък преди обяд. Е, става дума за докладчици, които отговарят както за многогодишната финансова рамка, така и за законодателната програма. И на тези периодични срещи ние разменяме информация помежду си. Всеки може да дойде и да се присъедини към нас, ако желая да обсъдим неговата програма или ако знае, че сме предвидили едно такова обсъждане по програмата, която го интересува. Контактната група е единодушна. Към този момент не са необходими точни цифри, точни числа. Става дума за многогодишна програма. Аз съм убеден, че това именно е верният път знае, че има и други мнения тук, в парламента. За това е необходимо, колкото е възможно по-бързо, на председателски съвет или на съвет на е, бюрото на парламента с председателите на комисиите да се обсъди подхода и да има вече един единен подход ние е, с е, другия колега, който отговаря от нашата комисия, знаем, че има е, много общество проблеми, 22 две виждания, така да се каже, но какъв е смисъла да се разединяваме, да бъдем разпокъсани, няма да можем да защитим позицията на парламента. Това само ще създаде допълнителни трудности. И още нещо, което според мен също е важно, трябва да се изясни всички ли сме съгласни с тезата, че подготовката на законодателната процедура според мен тази обща декларация от миналата година не е необходима на този етап, но подготовката за първо четене трябва да се извърши в комисията и след това, е, така да се каже, да се спазва тази линия, която сме приели. Ако тръгнем по различни процедури, някои ще се опита, така да се каже, да изпревари другия, защото досието все още не е комплектовано и ще започне една игра, която ще прилича на домино. Няма да спечели никой в крайна сметка. Секретариатите естествено планират определени е, дати и дейности, но според мен гласуването в комисията, е, а след това е, юни, авгу, септември, октомври, както обикновено в пленарна зала. Само така ще успеем да се справим и да формираме една единна е, позиция на парламента. Естествено, трябва да обсъдим всичко предварително добре. Да, с председателството, датското председателство, се водят преговори, за да се постигне колкото е възможно повече съгласие. С комисията също се е, водят е, разговори, да се имат предвид е, не само тези фишове, които са две-три страници, но да знаем и какво точно се крие зад тази кратка информация понякога сме абсолютно сигурни, че от нас се укрива някаква информация, няма прозрачност, не можем да прозрем в дълбочина за какво става дума и за това съвсем ясно на това място и на този етап трябва да кажем на комисията, че искаме да сме равнопоставени участници в процедурата. И още нещо трябва много бързо да можем да получаваме информация от така, отделните етапи и фази на преговорите когато се говори за, да кажем, асоцииране, когато се говори за иновации, е, това е, да кажем, е, темата по е, дадени преговори, ние не получаваме информация. И тъй като не знаем какво става точно в съвета, съществува много такава вероятен риск през юни-юли да се окажем в много сложна ситуация. Така че сега още веднъж призовавам датското председателство, колкото е възможно по-бързо, е, своевременно да ни информира, така че контактната група да може да реагира също своевременно, а не изведнъж да се окажем пред е, някаква е, информация, която до този момент не сме получили и съвета по общи въпроси да ни е сервира неочаквано. Благодаря, Райнер. Нещата са много ясни, Жолик. Ще допълниш ли? Не смятам, че има какво да се каже допълнително, господин председател. Комисията разполага с проекто становище, изработено от Ан Янсен. Може, ако искате да го обсъдиме, аз сами съм загрижен от това, което може да се случи на заседанието на 22, тъй като все още не разполагаме с документа, който от много време вече изискваме от е, комисията, т.е. да имаме наистина възможност да имаме цялостна картина на нещата относно намаляването на вноските на държавите членки. И ако докато не разполагаме с този документ, просто мисля, че ще ще има една дискусия, която е по-скоро дем, демагогия, отколкото прагматична дискусия, която почиваща на реална основа и на реални цифри. Председателя на датската комисия, т.е. на датското председателство, ми каза, че е, ще има разработен документ за юни месец, в който ще бъдат включени и собствените ресурси е, просто дъчаните биха искали да свържат е, двата, двете вида средства, ресурси, да не се разглеждат само ед... разходите без приходите, т.е. през юни да може съвета да има една а, е, глобална, глобална картина, глобално виждане на нещата и да не се обсъждат по-отделно. Като допълнение към казаното от Джон Люк – що се отнася и Жан люк Дуан, и естествено и цялата наша комисия изисква от месеци вече от комисията да ни представи цифрите, за да знаеме какви ще бъдат последиците за отделните държави членки. С, с, с колко ще се намалят вноските, за да видиме какви ще бъдат мерките за набиране на собствени средства. По искане на координаторите е, поканих в писмен, е, чрез писмо комисаря Левандовски. Той ще посети наше заседание на 21, т.е. един ден преди 22. И тогава ще проведем едно заседание при закрити врати е, той ще представи съответните цифри, т.е. той ще ни е, предостави всички цифри, свързани с потреблението на е, кредите, кредитите за плащания за 2013 година и включително и проекто коригираните бюджети за 2012 година, тъй като очакваме доста големи разминавания още за тази година. Сега ще видим дали на 22 тези цифри ще могат да бъдат предоставени на участниците в конференцията. Това ще се уточни допълнително. И ако Раймър е съгласен, ще предложа той да бъде поканен на, председ... на съвета на... на заседание на председателския съвет. Председателски съвет, на който Шулц ще представи заключенията на контактната група, ще ги представи на председателите на различните комисии. Сега Гърън Ферм иска думата. Благодаря, господин председател. За съжаление, нашия съдокладчик Ивайло Калфи не е тук. Той е в Гърция по важни дела. Аз а, говоря и от негово име, и от името на нашата група относно стратегията на многогодишната финансова рамка. Аз съм съгласен с а, вашия подход и с казаното от вас, господин председател. Струва ми си, че е много важно и в, в, в Шуре имаме мнозинство за това, 80% практически, практически нещ, да, да запазиме нещата такива каквито са, защото ако промениме а, своят а, подход, ще е, загубиме позицията си, ще ослабим позицията си по време на преговорите. Въпрос, може би няма да има пълен консенсус, но поне да има едно много широко мнозинство в пар... парламента, защото в крайна сметка ако се подадеме на подхода всеки да дърпа конците в своя посока, ще, нещата ще бъдат катастрофални за всички ние. Така че е, в подобен, в подобен е, случай ще се изложим на опасността съвета да настоява на своето и да задели средства за отрасли, където той има приоритети, а не където са нашите е, приоритети. Просто и това ще, ще, ще се отрази пагубно на постигнатия консенсус, а ние вече имаме едно много широко мнозинство тук. Е, както правилно каза Жан-Люк, е, можем да правим анализи, можем да правим каквото си искаме, но докато не разполагаме с цифрите, е, можем само да стигнем до заключението какво ще стане, ако не получиме консенсус, но в крайна сметка, докато не знаеме какви ще бъдат вноските и какви ще бъдат поетите от различните държави членки ангажименти, няма да имаме мнозинство, защото ако в противен случай просто ще разклатиме цялата сграда, основите на сградата и ще се сблъскаме с проблеми. Затова наистина аз бих призовал е председателя на парламента и председателския съвет да е, настояват за това. Благодаря, Гърън. Сега, тук забравих нещо много важно. И съвета се намира в е, подобно като на нашето положение. Министрите на земеделието, разбира се, ще се опитат да се споразумеят с Комисията по селско стопанство на парламента, за да получат колкото се може повече средства. Тоест съвета е изправен пред същите проблеми, пред които сме изправени и ние. В миналото, ако си спомняте, преговорите започваха с обща декларация на различните институции, а в момента, в който бе създадена контактната група, ние предоставихме, изработихме един проекто едно проекто общо становище с предложение цифрите да бъдат обсъждани в, в края. Тогава имаше доста отрицателна реакция на контактната група. И за това просто оставихме нещата такива, каквито са. Но, според мене, съвета ще поиска да излеземе с подобно становище. И ще видиме какво ще стане в близките дни, но ще видим дали ще е възможно тези принципи да бъдат обобщени в писмен вид и да излеземе с общо становище. Гьорън ти беше нещо като докладчик в сянка. Сега Ан. А, всъщност, да, ние всички сме единодушни и ние подкрепяме доклада на комисията Шуре. Но аз смятам, че е, е важно а, да имаме предвид какво преживяхме миналия път, когато преговаряхме по многогодишната финансова рамка. Всички приех предложението на комисията като изходна точка. Разбира се, е, ние имаме различни мнения, но тези, които има някои, които минус 10% не са съгласни, което означава, че няма да отменим всичко и да го махнем от масата. Сега, в комисията Шуре, след обсъждане с комисари, е, с различни различни представители на специализираните комисии в парламента под мъдрото ръководство на Юта. Мисля, че е, тук е, също може да се каже, че това, което в момента е на масата от името на комисията, в значителна степен е, отразява това, което обсъждахме в комисията Шуре. Така че не е все едно това, което е на масата, е много далече от това, което биха искали специализираните комисия. Може да се създаде такова впечатление, особено от името на някои е, представители, като нас, на специализирани комисии. Е, според мен е, е, няма смисъл да се връщаме назад. Нека да обсъдим съдържанието, Нека да обсъдим е, въпросите, да гласуваме в комисията, но да не го внасяме в пленарна зала и да не продължаваме с преговорите, да не е, посочваме цифри, защото единствените цифри, с които разполагаме сега, са не толкова цифри, колкото указания от комисията Шуре. И не можем е, да се отметнем от това, е, до тогава, докато е, парламента на е, съвета не се е произнесъл по предложението на комисията. Съвета има различни мнения. Има някои, които искат силни съкръщения, но могат да се чуят и други гласове. Така че нека да изчакаме какъв ще бъде резултата от преговорите в съвета. Ситуацията е сложна където е, трябва да се включат е, е, различни институции. Мисля, че ние трябва да, да, да бъдем така единни и да приемем подхода на комисията Шуре, преди да получим нова информация. Благодаря ви, председателя. Да, напълно съм съгласен с вас, ако трябва така да се послуша с военна метафора. Е, разбира се, е, военните метафори в е, Европейски съюз на мира не са най-уместните, но така подвига на комисията Шуре беше, че се умя да постигне мнозинство от 80%, което спомена и Гьорен. Ние трябва да сме единни в е, стегнати редици, е, колкото може по-дълго, защото ако се юрне кавалерис или пехотинец или артилерията из треля е, уреден залп, е, естествено, че е, от това ще се възползва само врага и представителя на комисията е тук. Така че интереса ни е да сме колкото се може по-единни, защото когато започне битката, ще бъде много по-трудно и тогава мнозинството едва ли ще е точно 80%. Но нека да сме търпеливи. Това е най-трудното в политическия живот. Търпението. И за момента мисля, че е, трябва да останем единни. Има доста е, широко единодушие в този дух. Следващия оратор Джеймс Елес. Аз мисля, че е трудно човек да бъде търпелив, когато е страстен. Бих искал да се така да посоча и, и, и индийския принцип, в духа на контактите с националните парламенти. Аз мисля, че това, което господин Дан каза и това, което ти каза, Ален, в, в, много е важно за нашия дух, те да са с нас, а не против нас. Така че е, най-важното е, когато тръгнем от е, противоположни позиции, да е, ги обединим, дори да не сме ги убедили. Така че, какво искам да кажа днес? На заседанието през ноември с комисията имах чувството, че е много европейска дискусията и няма възможност националните парламенти да се изкажат и те си тръгнаха. Не мисля, че имаше така едно противопоставяне. Е, това поне аз почувствах. Е, после, е, когато говорихме в пленарна зала с Баросо и Ромпой, беше по-различно имаше възможност да се изкажем. Така че, може ли на 22 март да се остави чувството у хората, че могат да се изкажат, да не се чувстват, че им се казва така е записано вече и вече няма никаква възможност вие да давате мнения. И сега искам една забележка по същество, която ми направи силно впечатление. Мисля, че Баросо беше прав. Тук в европейските институции се говори за 2020 година. Аз не съм чул нито в моята страна, нито в друга страна министър да говори по тази програма в нито един отрасъл. Така че мисля, че има е, рязко разграничение между дискусията в европейските институции и националните дискусии, където обаче се води абсолютно същия дебат по економическия растеж и безработицата дали 22 март е, и при решенията за бюджета да не се възползваме от случая да насърчим държавите, особено министър-председателите, министрите, парламентаристите, да говорят за тези програми, защото тези програми се прилагат и на национална основа. Е, казвам е, това само в духа е, на удачното използване на обществените средства. Председателя, благодаря, е, Джеймс. Много добре разбрах твоите две забележки. Първо, е, за духа, в който ще протича конференцията от 22 марта, е, ние си направихме изводите от първия експеримент на 20 октомври беше за пръв път, ние бяхме новодомци и е, дела е, на всичко, което е от общностен характер, е, беше прекалено голям. И първият е, половин ден комисията имаше интересна идея на хартия, която обаче не беше достатъчно полезна да даде достатъчно мнение на неправителствени организации, всички, които ползват е, европейски средства. Естествено, че всички те казаха, че това е нещо чудесно. Мисля, че не беше много умело от тяхна страна. Освен това, една трета от времето беше заето от хора, които е, не са пряко избрани от народа. А въпросът беше да са хора, които са пряко избрани от народите, както депутати, така и министри. Така че сега е, и цялото време ще бъде дадено на народните избраници и за това аз казах, че ние сме изготвили въпросници е, и е, възоснова на тези въпросници ще видим какви са очакванията и всяка политическа група ще може да, да, да каже какво мисли. И по втората забележка, която направи Джеймс, е точно така. Наблюдавам това и в родината ми, мисля, че и в много страни е така. Нито едно правителство вече не говори за програма 2020. И това е съвсем съзнателно. Просто правителствата повече не искат да чуват за тази програма. Те смятат, че това е упражнение, което не ги засяга. Странно е. Странно е, защото след кризите на свръхзадлъжнялостта, и след като са подписали е, бюджетния договор, фискал пакт, не знам вече как му викат, всички казват, е, не е достатъчно да се правят економии, е, трябва да се инвестира в бъдещето. С други думи, те отново откриват упражнението 2020, което ни искат да прилагат. Така че на заседанието на 22 март е, те трябва всъщност да разберат, че става в дума за едно и също, независимо от името, което му се дава. Така че Джеймс е прав, когато казва, че когато говорим пред представители на правителства и на национални парламенти, трябва да внимаваме с какви думи си сложим, защото програма 2020 на тях не им говори нищо и е, трябва всъщност е, да имаме предвид какви са техните е, най-големи тревоги в момента. Благодаря, Ален. Ще започна с резултата от последната среща на контактната група. Председателят Шуц съвсем ясно посочи във връзка с общата позиция, е, че ние ще е, преговаряме с съвета, но сме готови и за битка с съвета. Това е една изключително ясна позиция и сега нашата задача е да осигурим именно тези е, червени линии, както беше и с доклада Шуре, е, е, където постигнахме 80% мнозинство. Е, че няма да прекрачваме тези червени линии, защото прекрачим ли ги в е, наша вреда, отстъпим ли, битката е загубена. Това, което преживяхме в рамките на контактната група с председателите на някои комисии, показва, че наистина това е обвързващият е, момент доклада на подкомисията Шуре – това, което за е, комисията Шуре бе ясно, е, явно не е ясно на някои други, е, включително и председатели на парламентарни комисии, които дават примери с някакви други доклади. Няма никакво значение какво е положението по отношение на други доклади. Тук става дума за нещо, което в при всички положения ни обединява и ние трябва да се борим за тази единна позиция с всички политически групи в рамките на всички комисии. Сега ще се спра и на въпроса за съвета и е, Мартинската конференция. Всъщност става дума за нашата политическа стратегия. Е, Обикновено нетните платци говорят, е, когато им се набле, посочат тези необходими 10%, вижте какво става с държавната хазна, ние нямаме пари. Е, хазната е празна в никакъв случай не бива да събуждаме е, мисли, че ние действаме като Европейски парламент е, по някакви егоистични съображения. Ние, видите ли, сме тези, които не мислят за това какво става в държавите членки. Ние сме егоистите, европейските егоисти. Ще загубим, ако така действаме. Когато говорим за 10% съкръщения, трябва е, да проведем просвителска кампания, да убедим хората, че това е абсолютно наложително. Трябва да действаме като журналисти, да показваме е, как сме успяли именно с доклада на комисията Шуре португалците много трудно ще разберат е, е, нашата позиция, но трябва да им я обясняваме непрекъснато, защото хората в момента са в нужда, притиснати са от обстоятелствата, не знаят как ще финансират нещата. Е, но в европейския бюджет ние имаме много повече обединяващи моменти, които ще ни помогнат да се борим след това срещу безработицата, за изграждане на подходяща инфраструктура по отношение на енергията, но и да създаваме нов вид конкурентно способност. И това ще бъде от полза за държавите членки. Никой друг не е бил толкова е, така, безпомощен през последните години, независимо от това, че много е искал да бъде конкурентно способен. През последните няколко години забелязваме, че никой не е успял да постигне това, което се, в което се е прицелвал като е, конкурентно способност. Така че на нас ни е необходима една стратегия за конкурентно способност, която е също толкова важна, както и стратегията 2020. Същевременно пакета е, от 6 законодателни мерки 2020, е, той е много важен, но никой не разбира за какво става дума. Ние трябва съвсем ясно да обясняваме на хората какво е заложено в този пакет. Освен това, откъде ще се е, получи, така да се каже, едно ново качество на конкурентно способност? Необходима ни е стратегия за промени, необходима ни е стратегия за иновации, за да покажем е, как ще станем по-конкурентно способни. Е, говорим за едно ново общество с е, ново качество на труда, е, с ново качество на растежа ето, в никакъв случай не желая, така да се каже, да окупирам някакви сфери за зелените, но новите технологии естествено са един голям потенциал за растеж и за пазара на труда, и за единния пазар. И ние е, знаем, един британски институт е изчислил, че новите ресурси, новите е, материали ще създадат възможност не само за една по-чиста околна среда, но и за повече заетост и за по-ефективна заетост, за повече производителност, т.е. за по-висока конкурентно способност на Европейския съюз. Така че ние трябва да обявим пред представителите на националните държави, че когато говорим за определени необходими съкръщения или за определени необходими мерки, искаме всъщност да осигурим конкурентоспособността на Европа в бъдеще. Да. Защо в случая говорим за инвестиции в бъдещето? Е, именно тази европейска стратегия в отделните области ни дава тази възможност. Е, същевременно е, Лисабонската стратегия, както знаем, не можа да убеди всички. И затова, господин председател, аз мятам, че трябва да използваме Мартенската конференция, за да обясним какви са нашите общи цели. Цели, които са в интерес на всички държави, членки на Европейския съюз, а не цели само на егоистите, които са заели местенца в Европейския парламент и искат да си ги запазят и се чувстват комфортно. Това трябва да бъде нашата цел. Благодаря много, Елга. Извинявай, че те нарека Кютус. Давам думата на... Благодаря. Три неща ще кажа. Започвам веднага. Устойчивият растеж не е, е, така да се каже, тема единствено на зелените. В всички наши резолюции през последните две години и половина ние всъщност е, подчертаваме колко е важна тази тема и колко е важна тази цел. И като че ли всички политически групи почват да се обединяват около нея следващото, което ще кажа. Сътрудничеството с Европейската комисия. Европейски парламент и комисия. А, междувременно отново съм разтревожена. Райнер съобщи, че не разполагаме с една и съща информация – и след като вече почваме, така да се казва, е, много да притискаме хората, тогава най-сетне ни изпускат някаква информация. Непрекъснато трябва да се борим за достъпа си до информация. Това е много неприятно. Жан Люк също говори за това, че не разполагаме с необходимите е, точни данни за вноските на държавите членки. И как точно да се прехвърлят повече средства към собствените ресурси. Което се говори с служители на комисията или с членове на, на кабинета, аз се тревожа от това, че момчетата и момичетата, с които разговарям, наистина много ни разказват, казват, да, е, ние в съвета правим това, онова и така нататък. Тоест, е, съществува едно е, съгласие между комисия и съвет. Левандовски ни каза, че комисията трябвало да бъде честния посредник, така да се каже, но Междувременно, очевидно, комисията не изпълнява тази роля, така че е, комисарият Клевандовски трябва да, да поясни на абсолютно всички, с които работи именно при преговорите с съвета, че те трябва да изпълнят функцията си и ролята си на един честен, почтен към всички страни брокер. И освен това, ние Естествено, когато представляваме различни комисии, не бива да почваме сега защита и битка с някакви цифри. Да, наистина има 72 законодателни части, така да се каже, които трябва да се договарят в рамките на многогодишната финансова рамка. Но има и доклади по собствена инициатива и те са си доклади е, от компетенциите на комисиите. Ето, е, господин Готманис е, говори нещо за е, цифри, които обаче трябва да останат извън е, нашият е, обсек е, и е, извън полезрението ни, защото е, в тези цифри влизат и докладите по собствена инициатива. Вчера разговарях с координатора на НП и уточнихме, че в е, Комисията за регионално развитие е, съществува една такава тенденция, да, да се включат и докладите по собствена инициатива. Но те няма да могат е, по никакъв начин да постигнат изцяло тази цел – но докладчикът като ТВП въпреки всичко, ми излиза с цифри, които включват и докладите по собствена инициатива. Е, тогава вече става дума за политически документ, а не за документ по същество, който съвсем точно ме информира. И аз не мога да предложа на комисията да се отпускат повече средства, защото ми липсват сериозните аргументи. Тоест, трябва да се осъзнаем и да разберем, че когато става дума за доклади по собствена инициатива или за някакви становища по наша инициатива, не можем да искаме повече. Ето, това, което ще създадем сега като финансова рамка, ще въжи за следващият финансово финансов отчетен период. Много сериозно трябва да разгледаме всички цифри и данни. Господин Гудманис беше е, така поставен под съмнение и той иска да отговори. Така, да, е, искате да отговоря на Юта сега. Да, вие сте частично права, е, защото аз съм заместник член в Комисията по регионално развитие и докладчик в Сянка по новия правилник. Основният всъщност е, законодателен акт става просто за нов закон. Защото проблемите възникват секунда след секунда и, и като резултат всъщност имаме проблеми. Сега, е, какви са цифрите, с които разполагаме? 5% е, е, по доклада Шуре, които не са разбити по глави на бюджета. И миналата година ние предложихме увеличение с 3,16% на ангажиментите, което означава 0,16% повече, отколкото пет страни поискаха за замразяване на бюджета. И какво направи комисията? Тя разби тези цифри. Е, това не е цяло 0,025 е, 5 милиарда. Не е така. Разделено е. И това всъщност е, ние работим с е, разбитите цифри. Ако погледнете Комисията по регионално развитие, е, те взеха цифрите, разпределиха между различните традиции, традиционни региони, конкурентоспособни, териториална координация, отдалечени райони и се опитаха да работят с тези цифри. Въпросът е, правилно ли е това или не? Е, когато аз подготвих е, нашето становище, аз бях в трудна ситуация, защото е, цифрите бяха грешни. Грешни бяха. И трябваше да се извинявам, защото сега трябва да е, е, ги коригирам. Имаше 7% увеличение, всъщност беше е, точка 7. И заради това аз искам подписан документ. Искам да подписан документ, за да има един верен отговор. И Комисията по регионално развитие казват, че става въпрос за някакви проекти някъде. Няма нищо официално, но проблемът е сериозен. Вижте, в селското стопанство Джордж знае по-добре от мен. Така че въпросът е как да се излезе от отсъствието на цифри нищо не е ясно. Ако извадим всички цифри, ако извадим всички цифри, е, трябва да видим как документите, които засягат е, е, законодателството от всички комисии, трябва да бъдат подготвени така, че когато се вземе решение по цялостната многогодишна финансова рамка, да се посочат точни цифри. Но не знам дали и това е правилно защото е, парламентарните комисии ще се позоват на проектите на комисията. Е, за момента ние работим само с увеличен ангажимент, но искам да имате предвид, че е, цифрите, които загубваме, когато вие губите, примерно генерална дирекция, генерална дирекция, регионално развитие, ни казват 27% по-малко, докато преходните фондове е, получават нещо плюс. Това е съобразно данните, които вече са ни подадени от комисията. Така че за мен не е ясно как да изготвим нашата позиция. Има два начина. Първият начин е да извадим цифрите като цяло и да говорим за политика, без да се обързваме с цифри, само да има пропорции, да няма абсолютни величини, а пропорции. А втория вариант е да работим по законодателните инициативи и да загубим единственото предложение от комисията, да имаме предвид, че може да има 10% увеличение, 10% е, намаление или ние да спечелим но искам да добавя нещо много сериозно. Исках да повдигна въпрос а, а, миналия път. Има един плюс, един актив. Ако погледнем бюджета от тази година, какъв е резултата? Ние се споразумяхме на срещата а, а, по а, помирението. Втора година сме съгласни с съвета и вие много добре знаете какъв е бюджетният дефицит днес. И е, регионалните комисии вече е, получават сигнали, че има закъснение с плащанията. Комисията се е, чуди защо но открито трябва да се каже, че ние говорим с променен бюджет, преструктуриране на планираните средства, т.е. няма да можем да платим сега след 3 години, Финансовите министри знаят защо но в е, конкретните е, комисии се надигат слухове, защото това е свързано с това, което каза Левантовски. Ако е, изплатим всичко, което сме обещали за 2012 година, ще има много голям дефицит и при кохезионните фондове, и при регионалното развитие. Не знам какво ще се прави. Така че трябва в съвета да се каже, искате съкръщения, съкръщения, съкръщения, обаче има граница, която не може да се прекрачи. Защото имаме е, променен бюджет и определена политика вече не може да се финансира. Но да е, е, трябва някои комисии е, да приемат, че няма да работят с цифри, защото някои предложение на комисията се служи само с пропорции, без конкретни цифри. Благодаря ви. Председателя Доминик Рике. Благодаря, господин председател. Аз е, няма да повтарям това, което се каза до сега. Съгласна съм с преждеговорившия. От една страна, в контактната група Нашата комисия казва, е, че ако няма цялостно споразумение по многогодишната финансова рамка, по цифрите, е, много трудно е, се постига това, особено когато тематичните комисии вървят напред. Сега, съгласен съм с това, което се каза, че при тематичните комисии има изкушение – е, е, но много трудно се правят законодателни предложения без цифри. Така че ние не можем да приемем такова искане. И второто изкушение е да се върви напред, да се качваме по стълбата преди другите. И е, много хора вече казаха и Бъге, всеки иска да си пази реда на финансовата опашка, и по този начин се взривяват исканията към комисията Шуре. Искам да направя предложение, защото до сега не съм чул предложение за упростяване на нашия въпрос. Е, просто да кажем на тематичните комисии, успокойте се, опитайте се да направите законодателни доклади. Аз е, като докладчик по същество е, по е, е, facilities не знам как мога да направя един фиктивен доклад, защото всяка законодателна инициатива е свързана с цифри е, в момента нали, се казва, че войната е продължение на политиката с други средства, докато аз предлагам да кажем, че политиката е продължение на войната с други средства. това е просто поле за изпълнение. Искам комисията да заработи. Важно е контактната група на председателски съвет просто е, да постигне следното. Тематичните комисии да отложи гласуването в комисията на решенията по всички програми, докато контактната е, група е, и многогодишната финансова рамка е, да бъдат достатъчно определени и комисията да посочва цифри. Не знам защо комисията ще гласува решенията си преди юни или след юни или след вакансията. Тоест, многогодишна финансова рамка е под заплаха след като тези решения ще се прилагат при следващата многогодишна финансова рамка. Е, ако можем просто да отложим гласуването в комисиите, докато се постигне напредък по преговорите по многодишната финансова рамка, тогава комисията ще може да работи с цифри и тези цифри ще бъдат в хармония с глобалното предложение. И ако не постигнем това е, съгласие от страна на председателски съвет, ще бъде много трудно. Мерси, Доминик. Благодаря, Доминик. Ще се върна към това по-късно. И Раймер, искаш да каже нещо. Сега давам думата на... Uh, Благодаря. Аз просто ще продължа казаното от преждеговорящите. Ако ние имаме една стабилна, здрава преговорна позиция, то, то тогава тя ще бъде прията от всички. Но, при всички случаи предварително това, което трябва да направим е да спечелим доверието на съответните комисии. Те просто трябва да бъдат сигурни, че техните интереси, техните виждани и становища ще бъдат взети предвид. А колкото до съвета, Проблема е преразпределението между държавите членки. Това трябва да бъде в основата на преговорите и дискусията. Трябва просто да се изработи и да се препотвърди формулата, по която това се правеше, която беше измислила от комисията. Така че аз бих искал да попитам дали не би било по-добре да се допитаме до комисиите, да видим какво е тяхното виждане за подобна формула или модол и това нещо да бъде обсъдено предварително със света. Аз преди да поискаме от комисиите да извършат а, законодателната работа, трябва а, наистина да се, да се спечелиме тяхното доверие, да да и да ги увериме, че ако има много промени от това, което първоначално са искали, то в окончателните цифри ще бъде при всички случаи отразено тяхното, техните интереси. Само по този начин, струва ми се, финансовия пакет може по някак да има а, успех и да бъде подобрен. Да, последното, което Джан, Джордж Лайна каза, не е проблем. Основното е, е ние да работим е, е, по комисии, да си свършим работата, ще има промени в проекта е, и след това окончателното решение е, няма да включва някакви точни цифри, но ще съдържа по същество договореност. И след това е възможно малко да се адаптира, е, в зависимост от това какво е, е осъществимо и какво не, какво е възможно и какво не. След това вече е, пленарна зала ще се произнесе. Но на конференцията на е, председателите на комисиите и бюрото нещата трябва да се отъчнат. Искането за 2013 е 5% с е, съответния процент за инфлация. Всичко това е записано в доклада Шуре. И ако докладчиците не, жена, не желаят да се съгласят с, с е, това, което сме приели в доклада Шуре, трябва да се откажат от други неща ако докладчиците предлагат интелигентни доклади, нещата ще изглеждат по друг начин. Доклада на Шуре е, е много ясен ориентир. Естествено, че някои неща са малко под това ниво, което той поставя като цел. Но това трябва да стане ясно, че ако законодателната програма е по-различна и се настоява за нещо по-различно, тогава ще трябва е, естествено да навлезем в една друга дискусия, да принудим комисията да влезе в тази дискусия. При всички положения докладчиците от е, е, парламентарните комисии трябва да осъзнаят това, което им казваме комисии, които не се съобразяват с тези правила и смятат, че сега ще могат да се промушат през вратичките, опитват се някакси да се включат в цялата тая група от комисари и други служители, които са насочили урадията към парламента, няма да останат скрити, покрити, колкото и тайно да действат, всичко ще стане ясно и ще трябва при всички положения да се уточнят нещата. Е, колегиалният орган на комисията е, и председателят на комисията трябва да заемат също една ясна позиция. Ние ще се прицелим по-нависоко, ако трябва. И Юта също трябва много да държи за постигането на тези цели, които сме поставили и да го отстоява и на срещата с бюрото който не се придържа към правилата, няма да получи никакви коледни добавки към заплатата и бонуси в край на процедурата. Благодаря ви, скъпи колеги. Още 6 души искат да се изкажат, но ще трябва да им отнема думата. Съжалявам, но просто а, нямаме време. Това тази дискусия е много важна, много интересна. В крайна сметка ще обсъждаме този проблем на всяко наше заседание, така че всеки ще има възможност да изрази становището си. Сега, по повод казаното от Рай... Е, Ра... Бънки. Независимо дали работиме по а, законодателните текстове, независимо дали работим по бюджета, нека не сме отвеени мечтатели. Край, край на мечтите. При всички случаи знаеме, че ще разполагаме с а, хикс а, брой, а, с хикс средства за земеделието, хикс средства за кохезионния фонд, 20% повече. Не, не. Нека, нека не бъдем мечтатели, нека бъдем прагматици. Знаеме, че ще разполагаме с толкова пари, колкото разполагахме вчера, може би малко по-малко, дори и да видим какво можем, каква политика можем да осъществяваме с тези средства. Така че тук става дума по-скоро за е, проценти, а не в абсолютни цифри. В... Знаете, че в края на дискусията Знаеме, знаеме как с какво ще разполагаме. 5%, 5% повече или по-малко от една сума, която вече ни е известна. Но не това променя същността на нещата. Но, ако тръгнеме с, тръгнеме с нагласата, че и тъй, тъй средствата няма да се променят, количеството средства няма да се променят и ние ще кажем и тогава да не променяме политиките, защото в крайна сметка, ето на тази политика добре се развива, защо трябва да променяме нещо? Не, и в такъв случай какво ще направим? Нещата ще си останат такива, каквито беха през 1990 година. Не, не това е необходимо. Необходимо е промяна на политиката. Въпреки, че средствата, количеството средства не се променя, имаме нужда от едни политики, които да имат съвсем ново, друго съдържание да бъдем много по-смели при създаването и оформянето на съдържанието на самите политики. Това е моето лично мнение. Така, до тук благодаря на докладчиците, благодаря на всички тези колеги, които поискаха думата и се извинявам най-вече на колежките, които поискаха думата и които няма да могат да се изкажат, а днес 8 е марта, аз още веднъж им пожелавам честит празник и им предлагам да минеме към сега към точка четвърта от дневния ред колегата Дерек Воган относно прогнози за приходите и разходите за 2013. Благодаря, господ, господин председател. край. Края, крайният срок за внасяне на изменения е утре 10 часа, е, скъпи колеги, така че много ви моля да го спазите, за да можем да ги, да ги включиме в е, доклада за бюджета за 2013. Ние днес искам да кажа няколко думи за помирителното заседание, което се състоя през месец е, януари. Знаете, че бюрото искаше една, едно увеличение с 2,96% за 2013 година а господин Левандовски предложи е, увеличение с 1,9% по време на е, помирителното заседание. Ние се опитахме да е, настоиме да защитиме своята позиция за увеличаване от 2,9% без да се взимат предвид допълнителните разходи за е, включване, за присъединяването на Харватия, за да не поставиме под опасност ефективността на нашата парламентарна работа. Сега, ако, тъй като явно увеличението ще бъде не повече от 1,9%, това, това означава, че трябва да се е, направят някои економии в някои отрасли. А, в предварителните зак... об... а... обсъждания се установи, че 3 милиона ще бъдат спестени от някои проекти. Трябва да се замразат и допълнителните вноски, които и допълнителните суми, които получават а, колегите. Колегите също, също така спомен, споменаха начина на работа на парламента, която и е по-ефективното по-ефективната работа, която може да доведе до някои спестявания, включително и спестявания от пътуванията и посещенията в чужбини, но в крайна сметка се, се, се стигна до заключение, че наистина можем да реализираме известни спестявания също така се каза, че могат да бъдат направени някои економии по, е, от е, информационната кампания за изборите 2014 година, както и представител, от представителните. В крайна сметка става дума за едни много малки суми тук но аз мисля, че тук по-скоро бихме могли да замразиме сумата, но дори това, това ще бъде просто символично. Аз Благодаря на всички колеги, които направиха предложения. В следващата седмица те ще бъдат обсъдени от бюрото и генералния секретар и ще има ново помирително заседание. Е, следващ, след, следващата седмица и се надяваме, че резултатът ще бъде а, е, сумата, по която се договорихме. А, е, при всички случаи ще се създаде една работна група, в която ще участват членове на бюрото и членовете на бюджетния комитет на бюджетната комисия, която ще работи по а, оценка на а, сумите, които се разходват за пътувания. И а, се, над, се надявам. че е, до есента вече картината ще бъде абсолю, абсолютно ясна. Е, мисля, че в крайна сметка а, тук имаше консенсус чрез колеги, чрез, сред колегите и е, в бюрото за е, намаляване или замразяване разходите по пътуванията. Аз, е, казва председателя и а, Дерек ще участваме в заседанието на бюрото понеделник. Вторник ще има помирително заседание, но аз ще участвам само в първата част на заседанието, тъй като на втората част от заседанието ще има е, свикано заседание от председателя Шулц по проблемите, които току-що обсъдихме, а пък Юта ще председателства другото заседание. Така няма повече желаящи да се изкажат и минаваме към точка 5 от дневния ред. Давам думата на Джовани Лавия по а, темата мандат за участие в а, триалог. Благодаря, господин а, председател. Тук съм от а, дясно. Ето тук съм. Както отлично знаете, Пилотните проекти и подготвителните инструменти са от стратегическо значение за Европейския парламент и ни позволява да направиме анализ на а, една предварителна експериментална фаза, която евентуално би послужила за основа за изработване на автономен бюджет. Така че е, тези е, аспекти трябва да бъдат, е, тези компоненти трябва непременно да бъдат включени в бюджет 2013 година. Поради тази причина започнахме диалог с комисията по процедурни въпроси, преди е, да стигнем до е, конкретни, конкретно обсъждане на бюджет 2013. С помощта на всички колеги, с участието на специализираната на специализираните комисии ще трябва да направиме подбор на пилотните стратегически проекти. Този е, неокончателен списък ще бъде изпратен на комисията е, преди 23 юни, за да можем преди лятната вакансия да получиме оценката на комисията относно е, възможностите за осъществяване и на а, пилотните проекти на практика. Така че колегите и специализираните комисии разполагат с а, време до 4 юни, за да подготвят списъка на стратегическите пилотни проекти, а, които ще трябва да обсъдиме тук Знаете, че след това ще се направи оценка на въздействието. Оценката на въздействието е много важен инструмент, който ни позволява, в, ако при необходимост, да внесем корекции. И да направиме съответните изменения в бюджета през септември. Т.е. разполагаме с много време за подбор на проектите, които а, могат да бъдат а, много а, ефективни. Знаете, че в а, период на криза не трябва да а, хвърляме пари през прозорците, да пилееме пари, а, а напротив да е, управляваме и разходваме по много по-целесообразен и ефективен начин средствата, с които разполагаме, тъй като е, ресурсите, които няма да се разходват, после могат да бъдат пренасочени към други области. Така че нека бъдем много предпазливи. Ни в е, момент ние сме в края на е, многогодишната финансова рамка, така че има известни е, ограничения. Маржовете, с които разполагаме, са доста ограничени също. Сега само с няколко думи как, е, как, каква е процедурата. За Значи, първо участие на специализираните комисии, които ще работят, работят по подбора на стратегическите проекти. Е, настояваме всички специализирани комисии да участват в е, процедурата на подбор след това на 24 или 25 април ще бъде е, публикуван е, проекто доклада, съдържащ предварителния списък. До 28 май е, Комисията по бюджета ще събира предложенията на различните комисии. След това ние ще включиме всички предложения в един единствен е, документ, който ще бъде предоставен на комисията до 4 юни. Е, след това ще е, изчакаме становището на комисията и след получаване на това становище ние ще извършим окончателния подбор на проектите тук, в бюджетната комисия. Нека не забравяме и следното. И искам да го припомна на колегите. А, много ви моля да, си, да използвате модула, който е, а, ви беше предоставен от секретарията, т.е. има един формат, в който трябва да бъде а, е, представен проекто, проекта, пилотния проект и спазвайте сроковете. Благодаря, господин докладчик, казва председателя. Франческа, искате ли да добавите нещо? Благодаря ви. Аз съм очарована. Аз съм очарована от това, че господин Лавия продължи да регламентира той фактически представи нашата комисия. По този начин можахме да е, спечелим време и по-добре да използваме ресурсите. Сега, като докладчик за бюджета 2012 година, искам че е, да кажа, че е много важно е, да се подготви бюджета за е, настоящата година. Така се реши. Това беше много добра е, така стартова позиция и аз мисля, че винаги е, трябва все по-оптимално да се използват е, ресурсите. Трябва много внимателно да се работи към този бюджет, защото това не е допълнение към бюджета, а по-скоро едно чудесно политическо средство – и е, за това е много важно да се види е, как е работил до сега парламента, за да можем да се прецелим по-добре. Е, Елга Триплер поиска думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да кажа някои неща. От името на зелените ние искаме да изразим нашата е, подкрепа за процедурата е, от преди две години за подготвителните действия. В междинния доклад на комисията обаче, за съжаление, не се предостави достатъчна информация е, за пилотните проекти и заради това не беше, нямахме възможност да включим тази информация в бюджет, в доклад на нашата комисия. По различните бюджети с дълбоко съжаление трябва да кажем, че отново Комисията по селско стопанство отказа да включи пилотни проекти от името на зелените. Това не се включ... случва за пръв път. Отново и отново, според мен, това е пренебрежително поведение от страна на Комисията по селско стопанство е, към политическите желания на парламента. Това е недопустимо необходимо, е, защото ние искаме те да се държат демократично, да е, уважат това, което ние сме гласували и да го приложат. Искам във всички случаи да се включи това е, послание, защото съм изключително неудовлетворена от поведението на Генерална дирекция по стопанско развитие. Благодаря ви, е, казва председателя. Е, ние ще изпратим е, това послание на комисар Чолуш. Лично аз ще му го кажа. Това действително е недопустимо. И така, добре, никой друг не иска да вземе думата. Благодаря на нашия докладчик. Така, графика е пред очите. И за това сега предлагам да пристъпим към шеста точка от е, дневен ред. Отново да дадем думата на Франческа. Франческа, в е, ваше отсъствие вече говорихме по тази точка. Може би съвсем накратко можем да се спрем на нея сега. Да, съвсем накратко un draft report per questa variazione di bilancio. Come sicuramente tutti ricordiamo perché è stato uno... Е, е, ние имаме е, проекто доклад по коригиращия бюджет. Знаем, че това беше най-деликатната точка по време на помирителните преговори. Искам да кажа, че, че с коригиращия бюджет ние конкретизираме споразумението по проекта ИТЕР, особено за бюджета 2012 година има промяна в тавана в рубрика АА, е, където е, отново е, се говори за 650 000 евро за 2013 година. От е, е, милиона евро. Всъщност политически това е неутрално, защото се компенсират тавани от 2005 година. Така че трябва просто да се конкретизира в бюджета за 2012 година тази част от споразумението, което беше постигнато при помирението, което засяга само бюджета за 2012 година година. Председателя, добре, благодаря ви и което съответства на споразумението, което постигнахме и на тълкованието, което парламента направи на това споразумение, а не на тълкованието на някои държави членки на същото споразумение. Председателят, добре, благодаря ви. В такъв случай ви предлагам сега да пристъпим към 12-та точка на дневния ред. Става въпрос за доклада, по който е доклад Чекан Ан Янсен, ние трябваше да дадем становище като Европейски парламент върху проекта за данък върху финансовите сделки. Има две правни основания. Първо, комисията в, в лицето на комисар Шемета предлага създаване на данък върху финансовите сделки на всяка отдална държава членка, т.е. това е основа за 27 различни национални данъци. Компетентната комисия е комисия ЕКОН, а ние даваме само становище. На следващ етап ще има нов законодателен акт, по силата на който приходите от този данък, ако той се създаде, и той да послужи като собствено средство на Европейския съюз. Тук вече нашата комисия ще бъде сезирана по същество, а ЕКОН само ще даде становище. така, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратка защото, както вие, както вие казахте, економическата комисия е компетентна по същество, е, така че именно тази комисия ще реши дали предложението на Европейската комисия по данък върху финансовите сделки е осъществимо и дали трябва да се приложи по начина по който го предлага комисията е, или трябва е, да се внесат изменения. Така че нашето становище е, че трябва да преценим доколко предложението за данък върху финансовите сделки е, е кандидат е, само е, за, източник, за един единствен източник на средства или се предлага на комисията ЕКОН да търси отговор на този въпрос. В е, текста, който аз предлагам, е, заключавам, че е, предвид критериите, които ние е, установихме по силата на доклада Шуре, ние смятаме, че доста от критериите е, са повторени в предложението на комисията. Ние ще, пред, пред, ние ще поручим отново е, тези предложения, защото не се облагат центрове, а се облагат хората, които извършват сделките. Е, тоест, е, можем да кажем, че това е широко разпръснато и има и други доводи, свързани с осъществяемостта, достатъчността и ниски е, операционни разходи. Е, според нас е, на тези критерии трябва да отговаря подобен данък. И ние ще кажем, че това може да се квалифицира като нов източник на средства. И е, в нашето становище се е, препоръчва е, Комисията по економически въпроси да вземе предвид две изменения в в първото изменение, в мотивите, ние казваме, че средствата, които ще се набират от този данък, е, трябва да се използват изцяло или поне частично като собствен е, източник на средства е, за общностния бюджет. Така че ако се създаде такъв данък, приходите от него трябва да се използват като собствено средство на Европейския съюз и в, на второ място в един от членовете ние посочваме, че държавите членки трябва да гарантират гарантират приходите от данъка да се прехвърлят върху европейския бюджет съобразно регламента на съвета по този източник на средства с метод и процедури, които да са посочени в регламента. И ние се позоваваме на следващия доклад, който вие споменахте и който ще бъде изготвен от нашата комисия по същество. Това са е, двете е, изменения и всъщност те са простички. Госпожо заместник председател. Благодаря. Това, което Ане току-що каза и това, което тя ни предлага, е, подкрепям изцяло двете изменения, които се предлагат и се препоръчват са много важни за настоящите консултации. И това, което се случва в съвета и се надяваме, че ще се случи най-малкото, а, а именно още в а, началото на а, февруари датското председателство изпрати едно такова писмо, което показва, че иска колкото е възможно по-бързо да постави е, в дневния ред е, именно данъка върху финансовите сделки. Обикновенно държавите членки се опитват да пречат, но този път е, като че ли няма такава тенденция, няма такава нагласа. Те казаха да, специално новите държави членки, веднага казаха да, колкото е възможно по-бързо ще се присъединим. И датското председателство иска да вземе бързо решение – дали обаче ще успеем да ги получим тези средства като собствени ресурси, това е вече въпрос на бъдещи преговори. Много е ясно за нас, че не бива да се отказваме от тази идея. Трябва да продължим да я защитаваме и според мен това е именно правилният път. господин Гудманис. Искам да, да задам един, доклад, един въпрос на докладчик. Знаеме, че някои държави вече са определили някакви такси финансови операции или които се налагат на някои финансови институции. Знаеме, че в Великобритания това е за 0,5%, за някои финансови институции, във Франция има такива. Но, ако, какво ще стане, ако ние подготвиме всичко, комисията одобри, съвета одобри, какво ще стане? Това ще, това, ще, това ще се появи като една допълнителна такса или един допълнителен данък в тези страни, където вече съществува подобен на такса или данък. А, това е, искам да, да, искам да, да знам какво ще стане. Сега, защото за страните, в които не е въведена такава такса, добре, там няма проблеми, но в страните, където е въведена такава такса, какво ще стане? Е, може би върш... сега в момента смятаме, че вършиме нещо много полезно и необходимо, а в един момент ще, ще, ще се окаже, че в край, на, в край на краища подобна такса не може да се въведе в, е, дадени, в някои страни. Това всъщност е и предмета на преговорите, е, казва председателя. В някои страни подобна такса е въведена или ще се въведе, в други все още не, така че ще видим дали ще постигнем е, единодушие за въвеждане на подобна такса и то е, такса, която да бъде с един и същи размер в 27 страни а след това ще видим по какви ще бъдат начините за използване на приходите от тази такса за е, собствени средства за Европейския е, парламент и Европейския съюз. Така, за сега ние все още трябва само да се произносеме по е, съдържанието на предложението. След това Комисията по економическите въпроси ще а, определи или ще се произнесе по дела, процента, основата и така нататък. А чак след това ще обсъдиме дали има възможност приходите от тази такса да бъдат включени в европейския бюджет бюджета на европейските общности. От една страна не трябва да бъдем предварително прекалено песимистично настроени. Ще кажа една поговорка на френски. Не знам дали може да се преведе на другите езици, но се казва, че най- най-лошото никога не е сигурно, че най-лошото ще се случи. Така че аз смятам, че след дълги преговори, може би, нещата ще изглеждат малко по-оптимистични, отколкото сега. Но след много дълги и тежки преговори, повтарям. Така че струва ми се, че трябва да се въоръжим с търпение, трябва да се възползваме от всички възможности, които е, ще, се, ще бъдат е, подходящи. Както казахме, срока за внасяне на измененията е утре 18 часа. А, но тъй като отказах на Изабел преди това да й дам думата, сега ще й дам думата. Благодаря, господин председател. Аз а, подкрепям вашата предпазлива и оптимистична стратегия но бих искала да попитам следното нашия докладчик. Така, наистина, трябва да бъдем хем предпазливи, хем амбициозни. И за това струва ми се, че когато каз, казваме, че е, средствата трябват изцяло или е, от частично да бъдат включени в бюджета, мисля, че да, формулировката е доста, е доста предпазлива. Но питам се дали това трябва да бъде включено тук, още в самото начало, защото ние казваме или частично, дали ако, ако не, не трябва да заличим това или частично, дали на практика не се поставяме в по-слаба е, по-уязвима е, позиция още в самото начало. Дали просто сме, не сме, сме малко, сме недостатъчно амбициозни. Но по принцип съм абсолютно съгласна с вашата стратегия. Да, нека да бъдем предпазливи, нека да е, вземаме думата само когато е най-целесообразно и най-уместно, е, но не просто се чуда дали тази дума частично е наистина много уместна. Да, казва председателят. Ами, може би пък да внесеме едно изменение и да помислим по въпрос. Аз лично бих бил съгласен с вас и бих казал да, средствата ще, финанс, ще финансират европейския бюджет. Без да казваме отчасти или изцяло. Сега, а, ако ще видим какво ще каже комисията. Ако тя каже отчасти, разбира се, не, това няма да бъде задоволително, но, но може би трябва да потърсиме най-подходящата редакция на текста. Така, на 29 март приемане на становище, 24 април от Комисията по економически въпроси и внасене в пленарно през юния. Сега минаваме към следващата точка. Доклад номер 11. Или не? А, този, този доклад е отложен. Добре, обсъждането на този доклад е отложен. Така че сега ще гласуваме. Нека да гласуваме. Гласуваме първо точка 16. Колегата Алфонси отсъства. Може би някой ще вземе думата от негово име. Става дума за споразумение за партньорство в областта на рибарство между Европейския съюз и Република Мозамбик. Миналата седмица много разгорещено обсъждахме този проблем. Е, трябва да гласуваме веднъж, а не два пъти, казва председателя, поправя се. Не, не, прото, протокола и становището. Първо гласуваме протокола. Кой е за, против? Трима против, въздържали се, благодаря ви. Приема се и сега окончателно гласуване за, на цялото становище за, против, въздържали се. Приема се становището с 3 гласа против. Сега точка 17, доклада на колегата Годманис. Гъран. Всъщност аз е, бих предпочел да го отложим, но разбирам, че искането на комисията Реги за отлагане на тяхното гласуване до сега не е спазено, защото, както господин Гудмани изказа, в доклада все още има много цифри, е, които, по които ние не сме напълно убедени. Е, така че цифрите не са съвсем точни и господин Гудманис каза, е, че не е сигурен дали са точни или не. И за това бихме предпочели да се отложи, но ако не е възможно, ще гласуваме. Но от името, името на моята група предлага да се въздържим по окончателното гласуване, защото има много неясноти. Но ако Докладчика смята, че трябва да гласуваме, секретарията смята, че трябва да гласуваме. Ще гласуваме, но накрая ще се въздържим. Председателя, благодаря ви. Председателя казва, че още нямаме отговор от Комисията по регионално развитие. Е, тя ще реши на 20 март. С други думи, на датата, която по принцип беше предвидена за гласуване на доклада им по същество. Нашето следващо заседание е предвидено за 21 март. И е, всъщност какво е предложението на нашия докладчик господин Гудманис? Аз искам малко да внеса изяснения. Аз разбирам е, какво се каза, защото и аз бях разочарован, когато ми се наложи да е, съчетавам три компромиса. Но отново трябва да посоча, че цифрите са разрешени от Генерална дирекция Реги. Само с такива цифри разполагаме. Това е, е различно с другия доклад, е, където цифрите са ниски и са различни от предишните 7%, така че тези цифри за сега са разрешени. Е, и искам да кажа, че ние обсъдихме принципите, дадохме мнение по наличните цифри, е, които са в доклада на господин Тексия в Комисия по регионално развитие. Аз съм заместник член е, на тази е, комисия по регионално развитие и чух тяхната дискусия. Те са е, много разочаровани, защото има много сериозни съкръщения на средствата. Комисията не дава никакъв отговор. Така че тук в нашето становище на комисията по бюджет ние оставаме неутрални. Ние е, фиксираме предложението на комисията, е, изразяваме съжалението си по него, е, но не настояваме, както колегите от социалната група, и настояваме да се включат същите суми, каквито имаше преди, защото знаем, че това не е реалистично. И на второ място искаме да има и по-голяма гъвкавост, защото в Комисията по регионално развитие там също има неяснота по гъвкавостта, така че не знам, но аз мятам, че тъй като е, има реакция по реалните цифри от комисията, ние, ние не сме достатъчно квалифицирани, за да искаме връщане на средствата. Това не е реално. Ние казваме, че това не е съкръщение само за отдалечените региони, а като цяло и за конвергенционните региони и навсякъде. И заради това е, политическите групи трябва да си решат, но честно ще кажа, че аз повече не мога да подобрявам доклада. Тук имам реални цифри е, и се опитах да реагирам бюджетно на тях, а не да правя политика искаме повече за удалечените региони и така нататък. Това е работа на Комисията по регионално развитие. Е, това е, което имам да ви кажа. Председателят Георан, е, този отговор е, дава ли е възможност да гласувате днес? Добре. Добре. Председателя, ако няма други забележки по тази точка, можем да пристъпим към гласуване. Има е, доста компромиси. Е, е, сега, първо, компромис с голямо цена докладчика за. Благодаря. Против. Трима въздържали се. Благодаря. Приема се. Така. Сега пристъпваме направо към компромис с голямо А. За. Благодаря. Против. Юта против ли е? Добре, това си е ваше право, казва председателя. Това е ваше право. Искам просто да се убедя, че не става грешка. Така, въздържали се. Приема се. Въпреки е, противопоставянето на четирима члена. И така, стигаме до стигаме до изменение номер 7. Изменение номер 7 на социалистите. Докладчикът е против. Кой е за? Социалистите. Кой е против? Всички останали. Да, значи се отхвърля. Осмо изменение. Същите автори. И докладчик отново е против. За. Социалистите. И господин Глун. Кой е против? Всички останали с изключение на господина Глун, въздържали се. Значи също се отхвърля. Изменение 9 на Лашло Шуриан. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? А. Носите ли си картите? Нека си поиграем с картите сега. Да загреят машините. Начало на гласуването. Ако някой не си носи картата, кажете. Вие, Франческа, добре, вие ще кажете как сте гласувала. Добре. Край на гласуването. Край на гласуването резултатът е 16 е, за, 11 против, 0 въздържали се. Франческа, вие за ли бяхте или против? Против. Добре, значи 16 на 12 изменението се применя. Изменение номер 10. Извинете. Добре. Изменение номер 10. Докладчикът е против. За. За 10 говорим. Докладчикът е против. Е, кой е против? Благодаря. Има мнозинство за. Приема се изменението. Изменение 11. Докладчикът е за. За. Против. Благодаря. Въздържали се. Също се приема. Компромис голямо Б. За. Да. Против. Да. Мисля, че има мнозинство за, но така и така сме включили машините. Начало на гласуването. И аз мога да гласувам. Има много малко представители на Народната партия. Край на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 9 плюс 1, 10 против. С голямо мнозинство се приема а, изменението. И така, стигаме до изменение номер 15. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? край. Благодаря, въздържали се, приема се. извинете, извинете, отхвърля се. Отхвърля се изменението. Изменение 16-то, докладчиката за, благодаря, против. Въздържали се, приема се. Изменение 17, докладчикът е против, кой е за? Е, двама против, мнозинство, въздържали се, отхвърля се. 18 от същия автор. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Също се отхвърля. Така, тъй като сега е, е, ще гласуваме пак с машините. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 4 против, 5 въздържали се. 6 въздържали се. дай Франческа. Значи, докладът се приема. Поздравления за господин Годманис. И така, е, стигаме е, е, до е, е, трансферите. Франческа няма трансфери. Значи, направо пристъпваме към гласуването трансфер а, е, от бюджета на другите институции, господин докладчик. Е, Благодаря, господин председател. Смятам, че няма проблеми. Макар и искането да бе направено твърде късно и може би някои колеги имат нужда от допълнително време да разгледат този документ. Но аз мисля, че бихме могли да гласуваме този трансфер на 21 март, на следващото заседание, но не по-късно от 21 март все пак. Става дума за 2 милиона евро, предназначени за а, модернизирането на сградата КАД в Люксембург. Не е толкова спешно, но всъщност става дума за а, средства за поддръжката по-скоро на сградата. Вследствие на решение взето през марта 2010 година. Ние не можем естествено да се противопоставяме на поддръжката на сградите, тъй като при липса на поддръжка може да има проблеми с безопасността. Сега, смятаме обаче, че трябва а, администрацията да ни предостави малко повече информация за поддръжка въобще на сградите или на дадена сграда и така нататък. Не ами просто аз се обръщам към администрацията с искане да се каже какви, кои сгради се нуждаят от е, допълнителна поддръжка, допълнителни средства и така нататък. Благодаря, Дерек. Благодаря, господин е, председател. Аз е, оня ден получих този доклад и не беше на английски, така че нямах възможността да го прочета. Така че аз наистина подкрепям предложението на, на докладчика да отложим гласуването до 21 марта, за да можем междувременно да направим коментарите, които се налагат. Благодаря, казва председателя. Значи няма да гласуваме този трансфер, за да може цифрите да бъдат преведени на другите езици. Шегува се председателя. Така, доклад, докладчика всъщност зададе въпрос на администрацията и виждам, че тук има представител на, на генералната дирекция. Благодаря, господин председател. Тук und, und Представлявам е, Генерална дирекция инфраструктура и логистика. Благодаря ви, господин председател. Ще кажа, е, че става дума за нов е, договор за ремонт и модернизация за Брюксел, който ще бъде подписан и ще влезе в сила от 1 април. За какво става дума? Става дума за всички сгради в Брюксел. Това е обхвата на договора. Договорът е, се подписва след решение на бюрото от е, март 2010 година за е, ремонт е, и модернизация на сградите в Брюксел. Ние вече от доста години обитаваме тези сгради, е, ползваме ги и междувременно вече се налага един такъв генерален ремонт. Помняте, помните, че в Страсбург едва ли не на вашите глави се стовари таван в сградата. Така че ние не желаем в никакъв случай да рискуваме това да ни се случи отново. Междувременно вече се консултирахме с експерти и новият доклад, новият договор ще бъде по-скъп, отколкото можехме да предвидим при взимане на решенията за какво става дума за ремонт на сградите, на съответните инсталации, е, климатични за отопление и така нататък. Е, ние в бъдеще, освен това, профилактично ще е, проверяваме какво е състоянието на сградите и ще предприемаме текущ ремонт. Ежедневно, естествено, ще проверяваме и функ доколко функци... функционират всички инсталации в сградите. Така че с този нов договор ние след генералният ремонт е, ще е, имаме застраховка и за всички бъдещи налагащи се, но непредвидени в съответния период е, малки ремонти. Е, затова а, се налага да поискаме е, едно увеличение на сумата. Но ако е, се окаже, че всички ремонти са по скъпи, отколкото е, се отпусне сумата в бюджета на Европейския парламент през тази година, ще трябва да продължим с преговорите с нашите партньори по договорите. Много важно е, естествено, да следим и за квалификацията на хората, които е, ще работят в рамките на поддръжката и на генералния ремонт. Имаме определени цели с индикатори към тях. Т.е. след като е поискан определен ремонт, е, в какъв е, период от време се налага е, нашият партньор по договора да започне ремонта. Да кажем от 5 до 15 дни, най-много или много по-кратки периоди. Ако е, е, той не отговори на поетите от него задължения по договора, тогава съответно е, му се начисляват дължимите неустойки по договора. Застраховали сме се във всяко отношение. Е, записано е в договора, например, какви ще бъдат економиите от енергия, които желаем да постигнем. Е, в общи линии това мога да кажа много. Няма да навлизаме в подробностите относно различните клаузи на договора. Докладчика ще направи анализ на текста и ще докладва следващия път, за да можем да приемеме или отхвърлиме съответно документа. Моника? Благодаря, господин председател. Смятам, че е много разумно във връзка с поддръжката и ремонта и модернизацията на нашите сгради да се намери един системен подход. Така че, е, колкото е възможно по- рано да а, е, реагираме на устаряването, на износването на сградите, на а, е, потребностите от ремонт. Е, хубаво е, е, че получихме сега една допълнителна информация, защото естествено бихме желали да знаем и кои са партньорите по договора. Е, вече имаме тази информация, как точно ще се реагира в определени моменти и мисля, че след като получихме тази информация, вече ще реагираме положително. Благодаря, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Аз съм доволен от обясненията, които ни бяха предоставени, но ако, ако смятате, че имате нужда да допълнително разглеждане, предлагам да го гласуваме на 21 март, но още от сега ви казвам, че ще бъда, ви приканвам да подкрепиме този доклад. Е, сега нека все пак доставим свобода на колегите да изразят становището си. И последната точка от дневния ред е в политика в областта на строителството. Моника, проекта Орбан. И има ли нещо общо с министър-председателя на Унгария това? Hier gibt Не, не, в, в този случай става дума за хубави, така да се каже, обстоятелства и ако има съвпадение, то е случайно. А, макар и наскоро получихме вече е, документите за тези два проекта, е, за които и вие споменахте от комисията, наистина и аз е, се забавлявах а, е, а, е, с различията, които установих в е, разбирането на понятието а, спешен, което се влага от комисията и парламента. Да, от доста време говорим за някои от проектите, за които става дума, но комисията намира за необходимо три дни преди да се вземе решението да ме информира. Във всеки случай няма да навлизам в повече подробности. И двата проекта според мен са много разумни. От едната страна от една страна проекта Арбан на Рюделялуа и тук наблизо. Другата е в Ружие, проекта КОВ 4. Да, едната сграда ще бъде значително по-скъпа, беше е значително по-скъпа, така че в проекта Орбан ние ще спестим около 3,9 милиона годишно. Ще мога да ви съобщя, че ще има и много така, хиляди места за паркиране, ще имаме допълнителни етажи, 307 евро за квадратен метър е, бе е, първоначалният договор за е, доста хора, ще има економии както от, енергини, от енергия, така и от други разходи, които до този момент ни се начисляваха при по-високи ставки. При всички положения е, договорът според мен е не само разумен, той е полезен, защото решава проблемите на е, институциите. 20 е, 4000 квадратни метра е площа е, при Орбан. Общо е, целият комплекс е, сграден комплекс, защото се включват едни допълнителни 9 етажа, ще бъде 55 000 квадратни метра. За 23 години се сключва договора. Състоянието на сградата е много добро. Много наблизо до парламента е сградата. Е, пеша е, можете да стигнете за минути. Е, предприемача, който е страна по договора, е реномирана фирма. ...850 души ще работят в тази нова част която сега се включва в целият сграден комплекс, който ще се ползва от парламента с така, една значителна сума. Намаляват разходите, намалява и найма, който ще плащаме за квадратен метър, така че около 5,3 милиона ще спестим в резултат на този договор, като една голяма част от тази сума на практика няма да се облага с тракси. Мога да ви напомня, че преди това говорихме за едни съвсем други цени, над 300, докато сега цената на квадратен метър е много по-ниска. Благоприятни са условията, които се предлагат по договора и като добавим и някои други економии, които се реализират е, е, поради това, че е, сградата е в добро състояние, няма да се налагат е, някакви допълнителни ремонти, преустройства и така нататък. Има градина, има паркинг. Отново 23 е, години е срока. Няма е, някакви отежняващи клаузи. Е, във връзка с предсрочно освобождаване. Е, сега, ако е, предвидим и някакви допълнителни клаузи, то ще ни струва естествено допълнителни средства, но мисля, че и в този си вид договор е добър. При всички положения за, както ви казах, 850-860 души ще имаме една сграда, която няма азбест, не е токсична. При всички положения състоянието на сградата е добро и бихме могли да помислим са едни, едни добри отношения с белгийската държава, защото този начин на отдаване под найем е, или за ползване е много благоприятен за нас. При всички положения индикаторите и по всички други е, така, основни рубрики, т.е. показателите са добри и е, при е, проекта Covenant 4 и при проекта Орбан, ние ще можем за 24 месеца да не плащаме данък върху земята. По този начин, като отчислите 160 евро от всеки квадратен метър и го изчислите, цялото това нещо имайки предвид площа и е, продължителността на договора от 24-5 години, ще се получи една солидна сума, така че когато комисията предлага тези договори, аз е, смятам, че можем да я подкрепим и двата договора са е, добри Двете сгради са добре е, планирани, добре проектирани, в сравнително добро състояние и наистина в този случай просто е, е намерено най-доброто, което може да се намери на пазара за недвижими имоти в Брюксел. Цял подвиг. Цял подвиг. Така, госпожо докладчик, е, според вас и двата проекта са напълно приемливи и не виждаме не виждаме нямаме възражение. И така, председателят е, докладчика смята, че е, двата проекта са чудесни е, и предлага ние да не даваме становище. Добре, значи решаваме и преди да приключа работата, искам да дам думата на Хайдер, защото преди малко му отказах и му казах, че нямаме време. Ние приключваме малко по-рано от предвиденото, затова Хайдер. Gracias, presidente, por darme la palabra porque pensaba аз е, исках едва ли не да се оплача, че всички получават думата, а само аз не я получавам, но ето, че вие се е, коригирахте на време. Е, приключихме с дискусията по предишната тема, но аз бих искал да а, е, кажа а, някои неща, свързани с а, дебата за а, финансовата рамка. Естествено, че е много важно как ще се водят преговорите. Стратегията е важна, но трябва ли да се концентрираме единствено върху стратегията. Господин Готманис ни предупреди, че има известни рискове за неща, които се случват в съвета, за неща, които са свързани с политиката на сближаване, на кохезионната политика, проекти и така нататък. Аз смятам, че е, да, е, съществуват и юридически аспекти и възможности от друго естество, които ще дадат възможност е, да се блокират нашите искания и какво трябва да се направи. И ето, кохезията е, политиката на сближаване е единственият е, инструмент в нашите ръце, с който можем да постигнем нещо. И имам усещането, че не говорим достатъчно задълбочено по тази е, тема. В съвета естествено има и други проблеми, но ние именно използвайки е, кохезионната политика като инструмент би трябвало да извлечем максимума от гледна точка на нашите принципи и нашата позиция. Би трябвало да помислим тук как точно да действаме спрямо комисията, спрямо съвета. Комисията ни изпраща някаква информация, когато си поиска или с голямо закъснение, но и тази информация, която получаваме, ние не я обсъждаме както трябва, за да се подготвим истински за преговорите. Е, да, и в такъв случай просто наливаме вода в мелницата на комисията. Благодаря, Хайдер. Но всъщност, нека си кажем нещата такива, каквито са. Все още не сме започнали преговорите. Нищо между в съвета, нищо не, нито между съвета и нас. Преговорите ще започнат през юни, края на юни дори. А за сега Става дума само за едно предложение за график на работа от страна на датското председателство. И този график предполага, че през май в, на съвета ще бъде предоставен един а, документ, един проект, който ще се нарича а, за преговорите, в, кои, в който документ няма да е залегнала нито една цифра Заключенията, предполагам, ще бъде да се прикани Европейския съвет да обсъди някои общи насоки. Документа ще бъде предоставен на Европейския съвет, който най-вероятно през юни на срещата си ще е, го обсъди и ще реши дали да започне е, преговори по цифрите или самия съвет ще реши, че му е необходимо допълнително време за обсъждане на документа. Закъснението е, идва от е, кризата на задлъжнаността. Е, знаете, че министрите на финансите бяха заети до сега. Те бяха заети с разрешаване проблемите на Гърция, с създаването на фискалният договор или фискалния пакет и създаването на Европейския механизъм за стабилност. Така че разговори по европейския бюджет 2014-2020 няма да, няма да бъдат възможни преди края на юни. Сега, разбира се, това създава известни трудности за, за нас. Ние трябва да се същевременно да се възползваме от времето, с което разполагаме, за да изясним позицията си, да изградиме стратегия и да построиме наистина една много силна преговорна позиция. На между парламентарната конференция, която се състоя преди няколко дни, с колеги от ЕКОН и заетост. Разглеждахме европейския семестър и ролята на европейските парламенти и наистина имаше едно много интересно един много интересен обмен на мнения и така просто а, усетихме пулса тук и таме. Оня ден а, в, вчера или оня ден бях в Берлин, е, разговарях с берлинските власти, с немските власти и в Берлин, и в Париж. Е ясно, че ще трябва да се трябва да, да, се, да се преговаря, но същевременно е, и Берлин и Пари смятат, че колкото по-малко, колкото повече се намалява европейския бюджет, толкова повече техни, толкова повече ще се намалят техните вноски, т.е. за тях това е добра новина. В крайна сметка трябва да очакваме да се да изтине финансовата Фукушима. И така, скъпи приятели, Следващото ни заседание ще се състои на 21 марта сутринта и след обедта. Ще започнем в 9 часа. Закривам заседанието.